Грация, бонжур! Благодаря и добър ден. Добре дошли, господин председател Райдер, госпожи и господа докладчици. Това заседание на Междупарламентарната конференция е посветена на способността да се превърнем в лидери в борбата срещу климатичните изменения. Това е темата, която държавите, която институциите посочих на държавите членки, за да поемате ангажимент и инициатива да променим модела на развитие. Е, изхождайки от необходимостта да спасим планетата, ние трябва да използваме предизвикателството, свързано с климатичните изменения, за да осигурим възможност на държавите членки да посрещнат предизвикателствата и да защитят социалния си модел. Европейската парламентарна седмица е сега в деветото си издание и успехът е безспорен, имайки предвид участието. Ето защо ние благодарим на Харватското председателство за инициативата им и ефективността. Като депутати в националните парламенти в контекста на процедурата на европейския семестър ние трябва да взимаме решения с оглед на незаобиколимите приоритети, имайки предвид, че нашите решения имат последици за партньорите ни. Нашите общественото мнение и общественото мнение нашите граждани изразяват тревога и с тези прояви ние показваме, че сме наясно с тези тревоги. Ние водим диалог с националните парламенти, за да чуем техните мнения. Комисаря Джентилони започна консултация насочена към упростяване на рамката на економическо управление. Що се отнася до правилата за бюджета, заложени в пакта за стабилност и растеж, особено, както знаем, особено сложни правила. Диалог, диалога по тази тема се оказва успешен. В рамките на европейския семестър бяха включени целите за устойчиво развитие. Комисията и слуша европейските граждани, които са особено разтревожени от въпросите свързани с околната среда и социалните въпроси. И този диалог нямаше да бъде възможен, ако не бяхме изпратили послание на гражданите, особено в рамките на Европейската парламентарна седмица. Нашето сътрудничество, сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти за нас е от съществено значение и като изслушваме своите гледни точки, ние можем да постигнем компромиси, които са в интерес на всички. И когато говорим за европейските институции, се има предвид не само институциите в Брюксел. Всички ние сме призвани да поемем своята отговорност в европейската институционална рамка. И естествено, националните парламенти са много ценен елемент и аспект. Това, което ме тревожи е опасността от фрагментация на европейското пространство, опасността всеки да се затвори в своята национална идентичност, което ще ни лиши от европейския поглед с всичко това, с което той е свързан. А, именно общия суверенитет и солидарността, която се желая от всички, е необходима за всички. Това тази фрагментация се проявяват и, и чрез неравенството между онези, които използват, които се възползваха от възможностите на глобализацията и онези, мнозинството, които се чувстват лишени от тези възможности. И и онези, мнозина смятат, че социалната мобилност е химера. Е, тук да говорим за диалог между държавите членки, между юга и севера. Европейския проект има за цел да преодолее различията. Има, между нас има сериозни дистанции между центъра и периферията, север, юг, изток и запад. Европейския проект в който участваме всички и има за цел да направи така, че дистанциите постепенно да изчезнат. Би било прекрасно, ако един ден проблемите на севера бъдат възприети от общественото мнение като проблеми, които ги засягат. Същото въжи и за проблемите на юга, за които за които се смята, често се смята, че тези често се тези проблеми на юга не се разбират от севера и изтока. една голяма а, страна, в която живеят 6 милиона души и имат граница с Русия, над 1000 граница. И, и тези военни усилия са усилия, които имат значение за сигурността на гражданите в южната част на Европа, които често не си дават сметка. За това същото въжи и за въпросите, които а, светът а, прехвърля на юга. Югът а, често е изложен на натиск, на миграционен натиск и южни страните от юга имат нужда от по-ясен и категоричен европейски ангажимент. Ние трябва да скъсим дистанциите между Брюксел и националните парламенти, например. Безполезно е да се каже, че този че по време на този мандат ние ще бъдем лидери в борбата срещу климатичните изменения, ако приоритетите на държавите членки не съвпадат и не съответстват на приоритетите на Европейския съюз. Така няма да успеем. Имаме нужда от общ поглед, имаме нужда от скъсяване на различията, защото на нас днес се пада огромна възможност. Даваме си сметка за това, колко голямо внимание се обръща на онова, което Европа решава да предприеме в отговор на предизвикателствата. И в настоящия момент е необходимо всички да гледат на себе си като на част от економическото управление на Европа. В настоящия момент пред нас стоят много въпроси за разрешаване. Утре на Европейския съвет, както знаете, ще се обсъжда многогодишния бюджет на Европейския съюз бюджета за следващите 7 години? Къде ще насочим средствата? Какво, какво искаме да финансираме? Къде ще направим съкръщения? Аз мисля, че тази дискусия, в тази дискусия националните парламенти трябва да играят централна роля. Ние в Европейския парламент и изхождаме от една гледна точка, а именно финансиране на същностните програми на Европейския съюз като задължително и неотменимо условие. Политиката за селско стопанство, политиката за сближаване – Ако не разполагаме с адекватни ресурси за сближаването или кохезията, как ще скъсим разстоянията между регионите, между по-богатите и унези, които са в по-неравностойно положение. Имаме нужда от сериозни средства, защото в защото не искаме в предизвикателството зелен курс никой да остане назад. Справедливият преход, фонда за справедлив преход е необходим, за да не пострадат предприятията, за да не загуби никой работата си. Тъкмо обратното, с Зеления пакт ние искаме повече работни места, а не по-малко. Битката, която предстои разговорите с държавите членки е от изключително значение. Ние не искаме виртуално прехвърляне на средства в касите на Европейския съюз. Ние искаме да направим така, че да се засили капацитета и способностите на държавите членки. И прехвърлянето на средства не бива да се възприема като риска, а като възможност. Ето това е предизвикателството. През тези дни ние разговаряхме с е, съвета по въпросите, които ще бъдат в центъра на вниманието на държавите членки утре. Ние смятаме, че ако искаме да скъсим разстоянията и Европа да може да упражнява своята лидерска роля, ще трябва да преразгледаме цифрите, защото имаме нужда от повече средства. И освен това, и искаме, ние говорим, както и вие, от името на гражданите, защото съвместимостта на бюджета често не се разбира от нашите граждани. Ето защо ние трябва да ги успокоим и да направим така, че Европейския съюз заедно с държавите членки да развива политика, която да не доведе до загуба на работни места, която да доведе до намаляване на социалния дисбаланс. Ние носим огромна обща отговорност и аз мисля, че всички ние трябва да поемем съвместно и очакваме да чуем вашите мнения. В настоящия момент, в контекста на кризата с климата, е очевидно, че това е неотложен проблем, който се осъзнава от всички, не само от институциите, но и от гражданите. Европейския съюз е двигателят на тези мерки. Европейския съюз е първата институция, която призова Европейския съюз да стане климатично неутрален до 2050 година и това ще бъде заложено за първи път в законодателството през следващите дни. Следващото десетилетие ще бъде решаващо за спазване на ангажиментите от Парижката конференция и нашите международни ангажименти. Европейския парламент призовава за спазване на нашите климатични изменения от 2050 година и да намали с 50% емисиите до през следващото десетилетие с 50%. Ако, но за да се постигне това, е необходимо никой да не се почувства губещ. Ето това е предизвикателството, пред което сме изправени. Никой да не се почувства изоставен. И това въжи както за държавите, така и за предприятията. И никой работник не бива да загуби работното си място. Тази амбиция ще бъде възможна само с подкрепата на държавите членки и само ако те са убедени в необходимостта от промени. Ето защо ние трябва да осмислим бюджетните аспекти на тези мерки. Европейската комисия, Европейската комисия представи предложението си за Зелен пакт и Европейския парламент като съзаконодател ще оцени предложенията на комисията през следващите две години. Очакват се 50 законодателни предложения които ще придадат физиономия на тези усилия. Ето защо имаме нужда от държавите членки, ето защо имаме нужда от съвместимост на позициите. Промените, които Европа възнамерява да извърши, за да посрещне тези предизвикателства, предполага и внимание към социалното измерение, борбата срещу неравенството. Екологичните предизвикателства могат да бъдат посрещнати само ако поставим в центъра на вниманието премахване на неравенството, климатичните предизвикателства и неравенствата. Ето, това са отправните точки, това е ориентират, който ще ни води. Аз съм убеден, че нашите докладчици ще ни представят мисли, които да помогнат и на нас да мислим по-добре. Поставянето на, реглам... на... на Очевидно ние трябва да вземем решения, за да можем да преодолеем екологичните проблеми, пред които сме изправени. Пожелавам ви успешна работа. Вашият дебат е много важен за нас. Господин председател, желая ви плодотворна работа и ви пожелавам да бъдете заедно с нас субекти, не само на нарастващата роля на Европейския съюз, но и на способността на всички държави членки да бъдат на висотата на предизвикателствата. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Сасоли, уважаеми депутати от националните парламенти, уважаеми евродепутати, уважаеми госторатори, уважаеми господа Карни, Райдер, госпожо Наваро, господин заместник генерален секретар Винклер, уважаеми членове на ЕИСК и на Комитета на регионите. Добро утро на всички. Добре дошли от името на Харватския парламент и от мое лично име. Много се радвам, че сега, когато говорим за Зеления пакт, днес ще обсъдим в частност борбата срещу измененията в климата и ролята на економическите, бюджетните и социалните политики на Европейския съюз. Всички сме съгласни, че измененията в климата са свързани с едни от най-големите предизвикателства в световен мащаб днес. Нашите парламенти имат една много специфична отговорност в това отношение. На Европейския съюз се пада 10% от глобалните емисии на въглероден блок. И ето защо ние трябва да се превърнем в глобален лидер в борбата срещу измененията в климата. Необходимо е да имаме един преход към ВИ и е необходимо да постигнем климатична неутралност до 2050 година, както спомена и председателя Сасоли. Мисля, че всички сме наясно, че Европейския зелен пакт ще ни препрати към един нов голям цикъл на промени. Зеления пакт ще представлява един процес на фундаментална промяна в европейската економика. Ще има нови възможности за растеж, нови възможности за заетост, нови възможности за економическа дейност, нови възможности за развитие. Развитие на бъдещето. Необходимо е обаче да разберем, че държавите членки не започват наравно в този преход към економика, която е ниско въглеродна по своя характер. Много е важно съответно да има един социално справедлив преход, както каза и господин Сасоли. Всички трябва да се ползват от една равнопоставеност. За да се случи пък това, ще имаме нужда от много публични и частни инвестиции и средства. Ето защо това не трябва да се забравя, когато водим преговори по новата многогодишна финансова рамка. Ключовата дума тук е справедливост. И така стигаме до механизма за справедлив преход. Очаква се той да генерира около 100 милиарда евро за регионите и най-вече онези от тях, които ще понесат голяма част от бремето на прехода към екологична економика. Знаете, че справедливия преход няма да е лесен, защото ще е свързан и с промяна в мисленето. Няма да е лесен той, защото всички ние ще трябва да се адаптираме. Харватия, уважаеми колеги, е държава, която отчита важността на този амбициозен план. Целите му вече са включени в нашия план за енергийно развитие до 2030 година, както и плана ни за 2050 година. Ние поставяме акцента върху енергийната сигурност. Също така и върху устойчивото енергийно развитие, върху намаляването на енергийното потребление и върху намаляването на емисиите на парникови газове. По-настоящем ние сме над средното ниво за ЕС, що се отнася до използването на ВИ и що се отнася до емисиите на въглероден двуокис на глава от населението. По-настоящем голям процент от нашите енергийни нужди се удовлетворяват от ВИ. Целта е съвсем скоро да достигнем 40%. Ние сме от водещите в това отношение в Европейския съюз. Освен това, ние отчитаме всички социални и економически аспекти на очаквания преход. Искаме да отчетем и да вземем предвид притесненията на гражданите, свързани с разходите за този преход. Ето защо ние ще създадем специална програма с мерки за по- бедните домакинства, за да може да им дадем възможност те да се справят по един по-добър начин. Благодаря за вниманието. И сега ще ви представя първия оратор, господин Марк Карни, който е специален пратеник в областта на климата и финансите на ООН. Господин Карни, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз ще се спра на това как може частния сектор да подпомогне мерките на обществения сектор. Нека да кажа, че с оглед на засилващата се климатична криза и очакванията на гражданите, 2020 година трябва да бъде година на мерките Конференцията, която ще, чието домакини с Обединеното кралство Италия, е много важна възможност да набележим пътя към нулева, към въглеродно-неутрална економика. Това ще бъде най-голямата економическа възможност. Целта за финансирането на конференцията е да се направи така, че всяко финансово решение да отчита климатичните изменения. Това въжи решението на правителството, банките за развитие и особено на частния сектор. Нашата стратегия за КОП-26 започва с една ясна идея, имайки предвид, че нулевите емисии са заложени в закона и 120 юрисдикции последваха примера на Европейския съюз. Това е закон всяка фирма, всяка банка, е, всяка застрахователна, всяко застрахователно пенсионно дружество трябва да положи усилия, за да постигне тази цел и за да се определи кой е готов и кой не е и къде са най-големите рискове, най-големите възможности, ние трябва да направим, да постигнем напредък по докладване, рискове и възвръщаемост и във всяко едно отношение лидерството на Европейския съюз и участието на този парламент ще бъде отрешаващо значение. И сега, нека да кажа, да кажа е, знаете приказката, че това, което може да се измери, може да се управлява в Париж. В отговор на призив от лидерите се създаде TCFD под ръководството на частни фирми. След година и половина TSFD направи своите заключения за финансовия риск. Днес банките, инвеститорите, пенсионните дружества държат активи за над 120 трилиона евро те настояват за оповестяване. И за КОП-26 в Глазго ние възнамеряваме да изградим една коалиция, която да отчита значението на докладването и оповестяването на информация за климата. Целта е тези ангажименти да станат максимално последователни. Искам да оценя високо лидерството на Европейския съюз. Европейската комисия а, прие насоки за, финан... за предоставяне на информация. Господин Домбровски каза, че това ще бъде края гален камък на оповестяването на информация от фирмите. Искам да кажа, че аз би, че хубаво да се обърне внимание на работата на TSFD. It's the most comprehensive of suggested disclosure standards and includes recommendations on governance. Ние трябва да обърнем внимание на конкретните цели, да си поставим конкретни цели. Трябва да се от, трябва да се съобразим с мнението на фирмите и и на тези, които предоставят капитал в, капитал, в финансовата система. Това ще има значение за всяка сериозна банка в Европа. Управителите на активи, рейтинговите агенции. Е, Обединените нации наскоро обявиха, че всички подписали страни трябва да направят правят така, че оповестяването на информация да бъде задължително. Европа играе лидерска роля в определенето на единен стандарт при оповестяването на информация. Сега по отношение на рисковете. Пътят към устойчива финансова система предполага по-добро управление на риска, свързан с климата. И това означава преминаване към стратегически планове, а именно управляване на емисиите. Управление на риска означава оповестяване на информация, за да се оцени способността на фирмите да осъществят прехода и доколко са удачни техните стратегии в тази насока. За тази цел Bank of England ще бъде първия регулатор, който ще проведе стрес тест, за да провери дали банките и застрахователните дружества са изградили мерки и стратегии. Това тези стрес тестове ще покажат дали банките са готови. Ще стане ясно кои нямат стратегии, съответстващи на законодателството. Bank of England ще работи с 50 други централни банки и надзорни органи в цял свят, за да се предостави технологията на стрес тестовете за всички. Те ще бъдат публикувани през пролета. Ние приветстваме всички онези централни банки от еврозоната, които също започнах, които също предприеха такива стрес тестове. Тези тестове за издръжливост ще покажат как се управляват рисковете. Те ще засилят и конкурентоспособността на банковата система и ще увеличат въздействието на политиката за климата. Третият ми въпрос е свързан с възвръщаемостта. Както казах, прехода към нулеви емисии е огромна економическа възможност, която ще повлия върху всеки сектор на економиката. Това означава, е, че е, това означава, че трябва да се даде подкрепа не просто на зелените технологии. Фирмите, които преминават към нулеви емисии, трябва да получат е, стимули. Е, гражданите настояват за мерки за климата и затова собствениците на активи ще трябва да оповестят дали средствата, парите на клиентите им се инвестират в съответствие с е, ценностите. Подходите до сега се оказаха неадекватни Системите за измерване са добри, но те не, говор... но те не дават информация за истинските промени. Ето защо аз изразявам, искам да изразя висока оценка за работата на Европейския съюз по таксономията като важна стъпка. Само, че не бива да допускаме цели фирми да бъдат включени в черния списък. Ние имаме нужда от различни нюанси на зеленото, за да да помогнем на фирмите да преминат към нулеви емисии. Онези, които предоставят капитал, могат да оценят по няколко различни начина готовността на фирмите да преминат към прехода. На първо място това е процент активи, които съответстват на изискванията за оповестяване на информация. Следващата стъпка е да се направи оценка на процент активи, които съответстват на Парижкото споразумение. Тоест, фирмите, на които вашата банка отпуска кредит, дали са ориентирани към нулеви емисии. На второ място, краткосрочни цели за, след, за проследяване на напредъка и също така проверка дали възнагражденията на ръководството отговаря на успеха. И най-сетне трябва да измерване, което да покаже дали даден портфел води до увеличаване на температурата на Земята над 1 градус. За КОП-26 ние възнамеряваме да използваме успеха на тези мерки и всички фирми, които получават кредити, ще трябва да спазват изискванията за нулеви емисии. И Смятам, че това е подход, който трябва да се възприеме и от многостранните кредитни институции. В заключение, трябва да сме наясно с това, че усилията на Европейския съюз дават положителен резултат. Съчетанието между засилващата се климатична криза, обществения натиск и логиката на нулевите емисии водят до промяна в очакванията към глобалната финансова система. Устойчивите финанси са новият интернет. Това е структурна промяна, която влияе върху всяка фирма и всички активи. Ние трябва да положим повече усилия, за да реализираме потенциала държавите и парламентите трябва да стимулират мерките на частния сектор. На второ място, както знаете, ние нямаме неограничени възможности на, за предприемане на мерки. Преди малко говорих за потенциал за увеличаване на температурата на Земята. Изчисленията показват, че се очаква температурата да се повиши с 3,5 градуса. Обществените очаквания изпреварват мерките на политиците. Това ще доведе до настояване за по-прости решения, като инвестиции и защита, които може би няма да позволят безпроблемен преход. В заключение искам да кажа, че мерките на парламента могат да бъдат за пример. Можете да използвате председателството на КОП-26, за да засилите своите усилия и да изградите нужните коалиции, за да се използват възможностите и да се управляват рисковете, свързани с климатичните изменения. good morning everyone. Um, I'm on duty for... Е, колеги, а, а, е, аз съм председател дежурна до края на това заседание, което мисля ще бъде оживено. А, Марк Карни а, тук а, говори за 50 нюанса на зеленото, а в Ирландия сме на 40. Значи все пак нещо се движи. Сега ще дам думата на Гай Райдер, генерален директор на МОД за 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за възможността. Чест за мен да се изкажа пред вас. През цялата ни обща история МОД се насърчава и вдъхновява от сътрудничеството си с Европейския съюз. Възможно и успешно, тъй като се основава на общи ценности, социална справедливост, солидарност, общи начини на работа, социално партньорство и диалог, но и е, общата готовност да се обърнем с лице към нови предизвикателства и възможности. Днес е, в МОД извършен е преход от столетието, посветено на бъдещето на труда, към новата амбициозна програма на Европейския парламент, е, Европейската комисия за изграждането на една по-добра, устойчива Европа и свят. Миналия месец октомври и това беше особено важно за нас. Европейския съвет приветства декларацията на МОД за бъдещето на труда, е, приета на нашата конференция през месец юни и с е, удовлетворение отбеляза антропоцентричния и подход. В същото време комисията превърна Зеления пакт в ориентир на общата си външна и вътрешна стратегия. Така че аз на свой ред бих искал сърдечно да приветствам ангажимента за климатична неутралност до 2050 година. А малцина са нези, които все още отхвърлят тезата, че изменението на климата е, е резултат от човешка дейност. Може обаче да се забрави, че повечето от човешката дейност е свързана с труда и ние вече закъсняваме, госпожо председател. Генералният секретар на ОНЕ не пропуска възможност да ни напомни, че изменението на климата напредва по-бързо от усилията ни да го възпрем. Конференцията на страните 25 в е, Мадрид е, предположи поредно изоставане. И последиците вече са видими. За периода 2000-2015 година до 23 милиона трудови живота в еквивалент бяха прахосани поради е, изменението на климата. И към 2030 година, ако нищо не се промени, 2% от е, човекочасовете е, в световен мащаб ще бъдат изгубени, тъй като на определени места ще стане прекалено горещо, за да се работи и иначе казано ще бъдат изгубени 72 милиона работни места. И тъкмо а, на ръба на този преход се намира не само планетата, а и общественото мнение. Е, съвсем неотдавна. Преобладаващото мнение в рамките на МОД, правителства, работодатели, работници, е, бе, че трябва да се избира между заетост и екологосъобразност. Новината днес е добра. Е, ние вече сме се отървали от тази парализираща фалшива дилема. Не само сме наясно, е, че на една мъртва планета няма да има работни места, а и това, че потенциалния е, дивиденд от прехода към въглеродна неутралност за заетостта е очевиден. По наши оценки става дума за до 18 милиона работни места към 2030 година, 24 е, милиона нови работни места срещу 6 милиона е, закрити в резултат от е, изменението на климата с е, общо затопляне до 2%. И тази альтернатива на апокалипсиса съблазнява. Всички бихме искали да повярваме, но само с вяра няма да стане. Е, нуждаем се от качествен скок в политиката и в това отношение бих искал да се спра на зеления пакт с две негови особено важни характеристики, според мен, съществено значение за неговия успех. Първо, благодарение на него Европа се ангажира с един справедлив преход. Председателя на парламента Сасоли подчерта, че европейците далеч, далеч не са равни и равнопоставени пред лицето на екологичната криза. Е, че предизвикателствата на климата и неравенството могат да бъдат преодолени единствено едновременно. Ето защо стратегията на Европа изрично поставя човека на първо място регионите, промишлените отрасли и работниците и служителите, които ще пострадат най-вече за тях, се грижи новата стратегия. И ако климатичният преход не е справедлив, той просто няма да се осъществи, защото е, ще се натъкне на е, е, обществената съпротива и ще спре. И през последните месеци в Европа ставаме свидетели на признаци за това. Лесно можем да пренебрегнем е, тази съпротива като, като неразумна, нерационална, дори и самоубийствена. Но изненадващо ли е всъщност, че милиони хора чиято главна грижа в живота е да докарат до края на месеца, отдават по-голямо значение на припитанието си, отколкото на всякакви действия за предотвратяване кончената на планетата. Гражданите не могат просто да бъдат изоставени пред лицето на тази невъзможна е, дилема. световен мащаб в това послание се вслушват и действат по него. Миналия месец септември е, на е, Световната среща на високо равнище за климата в рамките на ООН генералният секретар е, лансира световната инициатива, МОД е, начало на тази инициатива. Така че това, което Европа върши в рамките на Зеления си пакт, се върши и другаде по света. И то е от съществено значение за постигане на целите на стратегията за устойчиво развитие към 2030 година, към която Европа е така привързана. И ако обща цел е никой да не бъде изоставен в прехода към климатична неутралност, никой не би следвало да бъде изключен от размисъла за пътя напред. В това отношение Европа разполага с отличен инструментариум, предвид социалния стълб и силният акцент, който той поставя върху ролята на социалните партньори, като е неразделна част от дейността на МОД. Второто мое съображение по е, Зеления пакт. Той признава, че климатичният преход ще налага масивни е, капиталовложения и предвижда съответното финансиране. И още повече, чрез съчетаване на обществени и частни средства в рамките на Фонда за справедлив преход. И на вас, е, е, европейските политици, се пада задачата да определят дали предлаганите ресурси отговарят на важността на задачата. И в това отношение, е, в световен мащаб, трябва да се заимства европейският опит. И отново да кажа, това, че Марк Карни сега става специален пратеник на ООН за климата и финансите, е обещаващо развитие на нещата. И всичко това е в съзвучие с дебата, който се води в рамките на, на, на, на МОД за труда и е, климат. Е, по-голямата част от е, нашите членове са нови економики е, и ако те гледат на Европа и, и други, които са постигнали сегащо си благоденствие чрез опустошително въздействие върху климата, можем да ги разберем. Е, е, че те се опитат да наваксат, е, възприемайки стари модели, бидейки в същото време най-сериозно засегнати от евентуалните изменения на климата. Ето защо Европа не може да, да, ги, да ги изостави тези нови економики. И по тази причина, госпожо председател, Зеленият пакт следва да бъде приоритетно направление и на външната, не само на вътрешната политика на Съюза. Нищо и никой няма да спечели от въглерод международно неутрална Европа в рамките на един свят, който все още зависи от изкопаемите горива. Съчетаването на всички тези е, елементи с въпросите за финансирането ще даде възможност да се постигне нещо, което до сега е било трудно постижимо, а именно да се издържи изпита на доверието. Да бъдат убедени хората в това, че трудът има бъдеще в климатично неутралния свят. И а, една иллюстрация. През 2008 година в Полша разговарях с а, работници от а, минната, от добивната промишленост която е, вече не съществува. И мога убедено да заявя, че не успях да ги убедя тези работници е, в ползата от е, закриване на, на промишлени отрасли в интерес на, на климата. Защо? Аз, впрочем, също не бях убеден тогава. Нямаше альтернативи. Нямаше преход, още по-малко справедлив, нямаше финансиране. Това е грешка, която не можем да си позволим да повторим. Нуждаем се от планове, ползващи се с доверие. И а, а, декларацията на МОД по повод на 100 годишнината му говори за влагане на средства в човешкия потенциал, в човешкия капацитет, в работните места на бъдещето и в това отношение. Сигурен съм, Европейския съюз и МОД имат една солидна основа за задълбочаване на своето дългогодишно историческо сътрудничество пред лицето на новите изключително важни приоритети, свързани с изменението на климата. Благодаря ви. E, благодаря. И сега искам да дам думата на следващия ни водещ оратор, госпожа Ема Наваро, заместник-председател на ЕИБ, Европейската инвестиционна банка. Заповядайте за 10 минути. Добър ден. И аз в началото бих искала да благодаря за поканата Искам да благодаря на Европейския парламент и на националните парламенти за това, че са готови да играят водеща роля в този преход, по който сега започваме работа. Европа трябва да стане първия въглеродно неутрален континент в световен план. Ние искаме да имаме климатична неутралност и преход, който да е справедлив и който да не изолира никого. Гражданите, особено младите поколения, искат точно това от нас, а именно спешни действия, за да решим бързо проблемите на планетата. Сега подготвяме пътна карта, за да успеем така наречения Европейски зелен пакт. Тази инициатива, наред с други, ще ни даде правна сигурност. Ще ни помогне да не се отклоним от курса. Всички сме в една и съща лодка, както се казва. Нека да не се заблуждаваме. Ще има много предизвикателства, ще трябва да се правят трудни избори. Декарбонизацията на нашата економика е сложен процес и тя ще изисква една много голяма трансформация на начина ни на живот, на економиките ни. Както каза господин Карни, финансите ще са с ключова роля за този преход и точно за това ще говоря и аз днес. Ролята на финансирането, ще говорим за това какво прави ЕИБ, за да подкрепи европейците, тъй като те са ключов партньор, за да се приложи и да се осъществи този зелен пакт. Има нужда от сериозни инвестиции, за да има декарбонизация на економиката и за да се създадат новите технологии, които ще улеснят прехода. Европейската комисия оцени, че изпълняването на целите в областта на климата и енергетиката до 2030 година ще е свързано с допълнителни инвестиции от 260 милиона евро всяка година. Тази сума не отчита плановете по Европейския зелен пакт за намаляване на вредните емисии – тя не отчита и по-широките ни екологични цели. Никой няма да се справи сам. Средствата са огромни. Дружествата и домакинствата ще трябва да осигурят мнозинството, голямата част от тези капиталови разходи. За да стане това, имаме нужда от финансова система, която канализира финансовите потоци към устойчивите проекти. Има нужда от система, която да отчита интересите, свързани с климата, както и система, която да залага на устойчиви инвестиции и на помощ за инвеститорите. Имаме нужда от устойчив план за действие, който ще даде на инвеститорите повече яснота и който ще им даде възможност да вземат информирани решения за устойчивите инвестиции. За да стане пак това имаме нужда от надежни данни и от общи стандарти. Те са необходими не само за да се даде тласък на зелените инвестиции, но и за да се избегне раздробеността на съюза на капиталовите пазари. Прословутата зелена таксономия е много важна, за да се избегне привидно екологичния характер на някои мерки, познат като greenwashing. Знаете, че през декември със законодателите стигнаха до политическо споразумение по този въпрос. Ние вече сме готови да използваме таксономията и ще продължим да осигуряваме консултантска информация, що се отнася до Европейската платформа за устойчиви финанси. Наред с законодателните мерки, ние вече виждаме обещаващи сигнали в сектора на финансите. Управляващите активи все повече и повече отчитат факторите, свързани с екологичното и социалното управление, познатите СГ фактори, и все повече ги включват в рамката на своята дейност. Много усилия се предприемат, за да се реши проблема с блокираните активи и с другите корпоративни рискове. Много оператори на активи, управляващи активи, вече подготвят тестове за климата, стрес тестове, както те са познати. Госпожа Лагард вече каза много по този въпрос в различни изслушвания в парламент публичните банки и банките с многостранен характер могат да допринесат за прехода. Можем, благодарение на устойчивите инвестиции, да демонстрираме възможността от възвръщаемост. Всички може да се възползваме от нашата по-екологизирана роля. Възможно да се използват механизми за смесено финансиране, за да може най-важните проекти да станат по-привлекателни. Ние можем да предоставим техническа помощ, за да превърнем проектите в проекти, които да подлежат на финансиране. Ние, освен това, сме отдадени да отдадени на това да подкрепим зеления пакт и да финансираме прехода към един а, свят, едно бъдеще, което да е климатично неутрално. Ние сме банката на Европейския съюз, вашата банка. Ние сме готови да финансираме всички проекти, свързани с общия ни бъдещ просперитет. Не започваме от самото, не започваме от нулата. Дълго време вече ние имаме лидерска роля в Европа в тази област. От 2012 година сме предоставили повече от 170 милиарда евро под формата на финансиране за действия свързани с климата и екологични проекти. Подкрепили сме повече дали сме повече от 600 милиарда за проекти насочени към екологични действия. Нашата работа в тази област се вижда и на така наречения пазар на зелени облигации. Той има голям потенциал. Той започна да функционира през 2007 година и ние спомогнахме неговото допълнително развитие. Въпреки нашите постижения, става ясно, че предизвикателствата, пред които сме изправени, имат нужда от още по-масштабни мерки. Няма как да продължаваме по-старому. И ето защо през ноември миналата година решихме да подсилим нашите действия, насочени към климата и да се утвърдим наистина като климатичната банка на ЕС. Какви са новите ни цели? Искаме да увеличим финансирането за екологични проекти и то да достигне 50% от цялостната ни дейност до 2025 година. Следващото десетилетие ще отключва отключва значение. Миналата година финансирахме с повече от 21 милиарда евро климатични проекти. Това де-факто са 34% от всички средства, които сме отпуснали. Това е много добра отправна точка. На второ място, всички наши дейности по финансиране искаме да бъдат съобразени с Парижкото споразумение. Тази задача е много важна. Защо? Защото не е разумно да се финансират климатични проекти от една страна, от друга страна да се финансират проекти, които се основават на традиционни технологии. Затова сме решили до края на 2021 година да спрем финансирането на проекти, които се основават на използването на природен газ и други изкопаеми горива ключов аспект на новата ни стратегия е и подкрепата за справедливия преход крайна сметка действията насочени към подобряването на климата и справедливия преход са двете страни на една и съща монета. Вече днес беше подчертано, че можем да успеем в своите амбициозни стратегии, само ако подкрепим най-засегнатите и само ако гарантираме, че прехода е добре управляван и не загърва никого за институция като нашата, създадена да насърчава економическото и социално сближаване в Европа, социалното измерение е много важно. И ето защо ние ще бъдем ключов партньор на Европейската комисия, що се отнася до прилагането на механизма за справедлив преход, представен неодавна. Ще мобилизираме публични и частни инвестиции, които да се отполза за работниците, за гражданите в регионите най-зависими от изкопаеми горива. Всъщност, отдавна правим нещо подобно. Можем да се похвалим с инвестиции за реформа на економическата структура в районите, които зависят твърде много от въглеродните технологии. Готови сме да работим, за да подпомагаме държавите членки. Готови сме да дадем своята дан за осъществяването на един наистина успешен зелен пакт. Ние смятаме, че нашето бъдеще трябва да е резистентно спрямо промените в климата. Ще продължим да подпомагаме всички в Европейския съюз, що се отнася до мерките за смягчаване на въздействията върху климата. Прехода няма да е безплатен. Напротив, разходите ще са много високи. Нека да не забравяме обаче, че инвестициите, вложените средства са обвързани с много възможности и трябва да се възползваме от изключително ниските лихви по-настоящем, за да трансформираме нашите економики, да ги модернизираме и да ги направим по-устойчиви. Разчитаме на вашата помощ по този нелек път. Благодаря. Благодаря, госпожо Наваро. Чухте изявленията на тримата водещи оратори. Благодаря на заместник-председателя за това, че ми помогна в дейността, която ми е поверена днес, именно да председателствам. Сега ще помоля тук и господин Милошевич да дойде. Знаете, че сега ще преминем към по интерактивната част от нашето заседание. Така, Нека да ви представя, както подобава, вие сте Домагой Иван Милошевич, вие сте и председател на Комисията по европейски въпроси на Харватския парламент. Имаме време, надявам се, че ще можем да изслушаме всички. Сега ще дам първо думата на председателя на Комисията по околна среда в Европейския парламент, господин Камфан. Той ще даде ход на дебата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 А позволете ми да се изкажа на френски язик, понеже има превод. Госпожи и господа, много се радвам, че имаме възможност да разменим мнения днес. Бях впечатлен от направените до сега изказвания и бих желал да ви занимая за няколко минути с състоянието на нещата по Зеления пакт в Европейския парламент. Голямо е мнозинството наистина на членовете на Европейския парламент в подкрепа на един ползващ се с доверие и с справедлив зелен пакт. Преди всичко, ползва се зловерие, финансово, от финансова гледна точка. А, ние определено подкрепяме е, преобразуването на е, Европейската инвестиционна банка в Европейската климатична банка а, е, с а, участието на Европейския инвестиционен фонд. Също така, а, в значителна степен а, а, ние съдействахме за това да, да, да се стигне до таксономията, така наречена, току-що от госпожа Навара, а, която е в основата на, на, на целия финансов пазар, на, на банковите европейските институции в Европа. Т.е. един опис се направи на всички имащи отношение към, към финансирането и климатичния преход. По-нататък, европейския бюджет, е, е, който е предмет на преговори по настоящем. Европейския парламент настоява за собствени приходоисточници, зелени, е, финансиращи прехода. Ето това са елементите, е, е, които биха обезпечили доверието в този нов е, зелен курс и ви уверявам, че голямо е мнозинството в парламента в подкрепа на тези елементи. На второ място, що се отнася до доверието, то е индустриално, то, то е промишлено. Планове колкото искате, е, въглеродна неутралност към 2050 е, година, 50% е, намаляване на емисиите към 2300, но ако нямаме стойност на верига, ако нямаме промишлено производство, е, това би останало празен звук всичко това. Ето защо днес Европейската комисия е, работим по индустриалната стратегия. В отговор на въпроса, що е то? Силна и неутрално, е, и въглеродно неутрална индустриална база на Европейския съюз. В автомобилостроенето, стоманодобива, производство на цимент, това са все отрасли, в които Европа води в световен мащаб и следва да запази своите лидерски позиции. По която причина Европейският парламент активно подкрепя работата по един от въпросите, който ще бъде внесен за, за разискване скоро, а именно въглероден данък по границите на Съюза, тъй като е необходимо е, да се да, да, гарантира равнопоставеност, нали? след като вече се работи в, в Европа за декарбонизация е, и за да се е, предотврати делокализацията на тези промишлености, както и делокализацията на заетостта в други части от света. И на второ място, доверие първо, второ, справедливост. И говорихме тук вече за механизма за справедлив преход. Ако Европа е, е, желае такъв механизъм и, и го възприема, то е защото Европейският парламент го поиска. То, той бе инициатива на Европейския парламент с две цели социална и териториална справедливост. Е, и, и, е, тоест, механизмите следва да бъдат е, целенасочени към най-нуждаещите се. При това на договорна основа. Тук не можем да говорим единствено за, за субсидии, за наливане на средства, без каквато и да било насрещна престация. От териториите трябва да се отговори с местни планове за климатично неутрално развитие срещу съответното финансиране. Ползващи с доверие ангажименти по места за стимулиране на, на капиталовложенията в енергетиката, в транспорта, в е, зелената химия и така нататък. Много и много са измеренията. За съжаление нямам време сега да, да ги развия, но бих се обърнал към колегите от националните парламенти, особено а, от страните, а, които смятат, че ще бъдат отрицателно засегнати от прехода. Уверявам ви, Европейският парламент ще бъде рамо до рамо с вас и ще се грижи за ползващ се с доверие преход. Чисто научно, е, експертно, но и индустриално. За да не сме изправени повече наистина пред альтернативата заетост или екология или климат. И не можем, разбира се, да допуснем една част от Европа да напредва към е, въглерода неутралност, а друга да бъде а, е, изоставаща по този път. Благодаря. А, благодаря. Сега а, от мен се иска а, първо да изслушаме залата и след това да, да дадем отново думата на нашите докладчици. Аз ще разделя обаче нещата на две. Днес ще имаме два кръга изказвания. Имам списък по две минути. Господин Михълбах, е пръв. Имате думата за две минути. Уважаеми колеги, ние в Европа често се определяме като лидери, предприемаме много мерки срещу измененията в климата. Трябва да сме предпазливи обаче. Да не стане така, че целите за 2050 година да са неизпълними. Не би трябвало да възлагаме твърде много задачи на економиката и индустрията до 2050 година. Естествено, че искаме да имаме климатичен неутралитет в Европа, но трябва да работим в национален план – Необходимо е да има мерки за справяне с измененията в климата. Същевременно обаче трябва да се отчетат разходите за тази структурна промяна. Когато става дума за гражданите, за предприятията, за бремето върху техните плещи, необходимо е да отчетем и социалните предизвикателства в нашите общества със сигурност ще има печеливши и губещи от този преход. И трябва това ясно да се каже на гражданите. В Германия вече сме поели по нелекия път. Искаме да спрем използването на електроцентрали, които работят с изкопаеми горива. Канцлер Меркел заяви, че до 2030 година трябва да бъдем до голяма степен клитично, климатично извинете, неутрални. Това е един нелек път и е доста амбициозен. Необходими са средства. Естествено, трябва да действаме съразмерно. Необходимо е да дадем своя принос за климатична неутралност. Всички мерки, свързани с климата, трябва да бъдат съпъствани от мерки за стабилизиране на финансовите пазари. Инвестициите не трябва да бъдат насочени само към екологично чисти проекти. Това би представлявало една заплаха за стабилността на финансовите пазари и ще попречи на развиването на нови инвестиции. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Тилие от Франция. Мерси боку. Благодаря, госпожо председател. Аз е, мисля, че днес има научен консенсус, но има консенсус и между нас за това, че е необходимо да засилим усилието си в областта на борбата срещу климатичните изменения. Ние сме изправени пред огромно предизвикателство и то предполага финансиране. Предполага и размисъл върху метода и аз мисля, че колегата Пас Камфан го каза много ясно. Трябва да бъдем убедителни в финансово-индустриално отношение, но също така и като законодатели. И ние имаме нужда от размисъл върху метода. Не можем да си позволим повече да има. Не можем да допуснем вече а, рад да има различия между националните парламенти и Европейския парламент. Няма, ние трябва да потърсим пресечните е, точки, е, за да осигурим е, енергийния преход и за това аз призовавам всички да се замислят върху метода. Аз благодаря. Аз бих казала, ако искате конкрет... ако имате конкретен въпрос към някои от ораторите, кажете това. Господин Поп от Румъния, следващия. Господин госпожи и господа депутати, всички ние подкрепяме амбициозните цели на климатичните промени и има нужда от финансови приоритети. И също така финансирането за климата не трябва да засяга кохезионната политика. Uh, трябва да се направи преглед на краткосрочните разходи Климатичните изменения са, клим, са приоритет, който не можем да отлагаме, но трябва да отчетем факта, че преминаването към зелената економика предполага скъпоструващи мерки за всяка страна в зависимост от това на какъв етап на развитие се намира страната. И освен това някои държави членки имат нужда от сериозни инвестиции в инфраструктурата, така че прилагането зеления пакта трябва да е, държи сметка и за социалната цена. Моят въпрос е, тъй като няма е, граници, какво възнамерява да предприеме Европейския съюз, поне на търговско ниво, е, по отношение на страни, които не предприемат мерки в областта на климата? Благодаря от Финландия господин Варкана, Варкяйнен. Благодаря. Много интересни изложения. Нагласите се променят. Нагласите включват ценности, но и очаквания. Пазарната економика се основава на очакванията и преминаванията към въглеродно неутрална економика е дълъг и скъпоструваща процес, който предполага пренасочване на инвестициите и ние тук зависим от очакванията на инвеститорите. Разбира се, има, е, можем да очакваме и пряк ефект на политиката, но важното е това, че фирмите, инвеститорите започват е, да виждат бъдеще, в което става все по-непривлекателно да зависиш от е, изкопаеми горива. Малко е преувеличено да се каже, че това е управление на очакванията. Ние трябва да впрегнем силите на пазара. Разбира се, както, бе, както каза господин Карни, разкриването, метода за оповестяване на информация е чудесен инструмент. Също въжи и за таксономията. Свидетели сме на това, особено поглеждайки дейността на институционалните инвеститори. Инвеститорите ще инвестират, ако смятат, че за тях това е привлекателност. Привлекателно, извинявайте. Според мен, много важен инструмент по отношение на очакванията би бил един общоевропейски бюджет за въглеродните емисии е, и в рамките на този инструмент да се определи цената на въглерода и в определен момент този инструмент да започне да се прилага на международно ниво. Давам думата на Кипър. Госпожа Ставро. Благодаря. Много се радвам, че мога да кажа нещо за Зеления пакт, който е амбициозен, ориентиран към човека и ще доведе до безпроблемен преход. Аз съм убеден, че държавите членки и регионите с по-низки екологични показатели имат нужда от подкрепа. И фонда за справедлив преход трябва да осигури институционалната а, и организационна подкрепа за тези региони, които страдат най-много от измененията в климата и ще им даде възможност а, да ускорят усилията си за спазване на ангажиментите. Климатичните промени предполагат холистичен подход и национални мерки. Важно е също така да има и координация в политиката на Европейския съюз. Енергетика, селско стопанство, индустрия, здравеопазване, економика и околна среда. Необходимо е да има взаимодействие между тях и колективни усилия на всички нива, на всички заинтересовани лица. И накрая необходимо е да има стимули за мобилизиране на инвестициите, както и за възобновяема енергия и спазването на националните цели за енергетиката и климата. Под проблемите на електроснабдяването ще се решат по този начин. Трябва да търсим източници, въз... възобновяем източници на енергия и всички тези мерки ще ни помогнат да преодолеем отрицателните аспекти на климатичните изменения. Сега думата има представителя на Полша, господин Чурчецки. Дами и господа, госпожо председател, Уважаеми участници в конференцията, Зеленият пакт е много светла перспектива и Польша ще положи всички усилия да постигне тази цел. В нашите разисквания говорим за климатичната политика и това е важно, защото в момента има глобално затопляне, но ролята на въглищата е много малка. На газът се падат 10-15% по-низки емисии в сравнение с въгледобивната промишленост. Това означава, че Польша ще трябва да приеме цели, които многократно превишават нашите възможности. По исторически причини Полша беше окупирана от Съветския съюз в продължение на 50 години. Ние сме изостанали с 50 години. Това означава, че ние трябва да наваксваме, защото мащабите на възстановяването са толкова огромни, че е, ще трябва да променим системата на производство. 7,5 милиарда евро в фонда за приспособяване са капка в морето. Ние сме приятели на Зеления пакт, но поради е, конкретните обстоятелства можем да кажем, че ще постигнем тази цел едва през втората половина на 21 век. Дами и господа, ние имаме 32 закрити мини. Това е лунен пейзаж, тъй като няма средства за рехабилитация на тези терени. Една въгледобивна мина предполага 3000 миньори и 8000 косвени работни места. И от тази гледна точка нашият преход ще е свързан с висока цена. И темповете трябва да съответстват на възможностите на отделните държави членки. 100 милиона евро е цената на възстановяване, рехабилитация на една мина. Поради историческите по исторически причини това би било много трудно. Ние полагаме огромни усилия, но ситуацията на място ще постави нашата страна на сериозно изпитание. Сега господин Тушек от Харватска има думата. Последиците от климатичните изменения се виждат в цял свят. Това глобално изменение се а, отчита от всички, се приема от всички. Харватска приема зеления пакт като документ, обхващащ всички сектори. Това е план не само за климатична неутралност, но и за трансформация на европейската економика. Имаме възможност за нов економически подем, индустриално развитие и развитие на зелени е, технологии и продукти и адаптиране на стопанските субекти към един все по-зелен общ европейски пазар. Всички сектори трябва да включат зелени мерки в своята дейност, например в процедурите за обществени поръчки. И по този начин ще се осигури устойчивост в потреблението и заетостта. За борба срещу климатичните изменения ще имаме нужда от достатъчно климати... източници на енергия. Хрватска е малка страна страна и от географска гледна точка може да използва слънчева енергия като най-ефтин източник. Всяка страна трябва да получи подкрепа за разработване на ресурсите, с които разполага. Но не всички страни са на една стартова позиция. Някои зависят от, от зелен от изкопаемите горива. Ето защо Зеления пакт трябва да се реализира по справедлив начин. Е, Хрватското председателство ще обръща внимание на националната специфика. През следващите години ще трябва да се мобилизира 1 милиард за зеления преход. Ето защо новата многодишна финансова рамка ще бъде много важна. Нека да кажа, че независимо от глобалното предизвикателство, ние трябва да работим в дух на сътрудничество, а не да правим така, че да, а не мерките ни да бъдат в ущърп на кохезионната политика. Председателката в един момент ще дам думата на Марка Харни да отговори особено по въпросите свързани с бюджета, но и фонда за приспособяване. Веднага по най-спорния въпрос. Ако ми позволите, госпожо председател, четири неща. Ще започна с казаното от господин Камфан и с казаното от депутата от Румъния. Те породиха реакция от другите депутати. Има три начини да се действа относно изоставащите държави, що се отнася до процеса по КОП-26. Всъщност, част от процеса в Европейския съюз е свързан с така наречените емисии по обхват 3. Колкото повече от тези емисии са включени в очакванията за нетни нулеви емисии, толкова повече ще се помогне на страни, които определяме като развиващи се економики. На второ място, Знаете за член 36 от процеса по КОП, който позволява да се създадат решения възоснова на пазарите и от това има големи ползи. Те могат да се разпространят навсякъде. И на трето място има положителни неща, които могат да се направят. Що се отнася до вашия въпрос по отношение на ограничените бюджетни ресурси? Не, аз съм човека, който трябва да коментира големината на, на средствата. Искам обаче да поздравя госпожа Наваро за това, което прави Е и Б. Това е един от най-ефективните начини да се използват публични средства, тъй като съществува ефекта на лоста, оказва се сериозно въздействие. Освен това има и компонент на новия зелен пакт, който е компонента за спешни действия. Той е насочен най-вече към риска за климата. Ако трябва да се върна към казаното от колегата от Финландия, с когото съм напълно съгласен относно важността на очакванията и прехвърлянето на очакванията към една по-положителна динамика, трябва да кажа следното. Европа е лидер, така или иначе, защото вече има положителна динамика тук, има прехвърляне към частните пазари. Ще се очакват вашите бъдещи действия и по е, категоричната ви политика. Аз не бих подценил подобни мерки. Редица оратори справо подчертаха важността на справедливия преход и всички механизми. До известна степен Създаването на цели за по-големите компании може да помогне и всъщност тук отново се връщам към целите по обхват 3. Естествено, националните и Европейския парламент ще се занимават основно с механизмите в някои случаи частния сектор ще трябва да създава такива мерки, например за преобучаване на кадрите. Както беше казано от финландския колега, това отчасти е социална справедливост. Без нея ще се подкопаят политиките в световен план. Благодаря. Ще дам думата на господин Райдър, тъй като първото му изказване беше посветено на печелившите и губещите. Искам да разбера за това какво смятат работниците, защото много хора смятат, че зеления пак не е за тях или поне сега не му е времето заради въздействието върху работните места. Господин Райдер, благодаря. Както споменах мимоходом в своето изказване, ние вече сме преминали към този тип разговор. Това се случи в рамките на много кратко време. Аз не мога да говоря от името на всички, но въпреки това мога да кажа, че ние като цяло имаме глобален консенсус относно курса, по който трябва да се поеме. А именно работните места и интересите на заетите трябва да са приравнени към интересите и към благото на нашата планета, осъзнава се, че трябва да има амбициозни мерки. Вече казах, че тук става дума и за доверие. И всъщност вие много по-ясно от мен заявихте за какво точно става дума. Има нужда от голямо доверие. Доверие от е частния сектор, у инвестиращите от частния и от публичния сектор. Необходимо е освен това да се приложи теста за справедливост. Дали той ще се приложи по сериозен начин, дали ще се потърсят наистина губещите и печелившите, това е отделен въпрос. Ще има губещи. Губещите ще останат губещи, ако липсват политически мерки. Губещите не са губещи априори. Те са губещи, защото се провалят конкретни политики. И аз тук искам да отговоря на казаното от председателя на Комисията по околна среда. Предстои ни една много важна задача. И индустриалната политика, индустриалната инфраструктура трябва да бъдат тотално променени и съответно да се промени и трудовата ни политика. Въпроса за социалния диалог, въпроса за участието на работниците са от първостепенно значение. Говорихте за миннодобивната индустрия и всичко това, което казахте е много красноречиво. Аз нямам какво да добавя тук. Европейския социален стълб, социалния фонд и други инструменти, те са на лице за подпомагане. Аз съм съгласен с казаното от колегата Карни относно управляването на очакванията. Управляването на очакванията трябва да го има, що се отнася до пазарите, но трябва да има управляване на очакванията и на гражданите, на печелившите и губещите, защото в крайна сметка оттам ще дойде политическата легитимност за процеса. И е много важно да получим доверието на гражданите притесняваме до известна степен. Между другото бяха повдигнати много логични въпроси във връзка с това как се вписва Зеления пакт в контекста на другите легитимни цели на Европа, пакта за растеж и стабилност, например. Как се вписва той в другите инициативи, които трябва да финансираме. Мисля, че ще бъде много проблемно, ако Зеления пакт бъде по някакъв начин изправен срещу другите цели, които имаме. Зеления пакт трябва да бъде стратегията, наистина стратегията за растеж в Европейския съюз. Акцента трябва да падне там. Госпожа Наваро относно финансирането и ролята на ЕИБ. Вече беше казано, че до известна степен ЕИБ разполага с ефективните инструменти за подкрепа. Вече подчертах, че ние сме банката на държавите членки на Европейския съюз. Те влагат капитал в нашата банка и благодарение на този капитал ние можем да се финансираме на пазарите и съответно да използваме средства към проекти от ключово значение – проекти, които са много важни за економическия приоритет и бъдещето на Европа. Мисля, че е необходимо да се постави акцента върху подкрепата. Подкрепата за прехода ще е от съществено значение. В крайна сметка обаче става дума и за процес на модернизация – Онези, които ще бъдат по-засегнати от е, прехода, ще пострадат. Няма съмнение. Съответно, трябва да видим как ще управляваме прехода в Европа. Как да действаме така, че всички региони да са част от процеса на модернизация? И накрая, климатичната дипломация ще е от много голямо значение. Европа ще трябва да получи подкрепата и на други страни по света. Всъщност вече виждаме много подкрепа, която се оказва в много кътчета на света. Някои държави, някои юрисдикции по-настоящем може и да не са особено гласовити, но в тях, в тези страни има отделни региони и много граждани в тях също оказват натиск да се действа спешно за благото на планетата. За гражданите климата е важен и в Европа има подобно измерение, но то се наблюдава на много места и извън Европа. Затова ние трябва да подкрепим тези хора – Европейския съюз е най-големият донор в световен план и ние трябва да продължим да подкрепяме всички новопоявяващи се економики, развиващи се страни, за да може прехода за тях да е малко по-лек. В крайна сметка, знаем, че официалната помощ за развитие и климата са тясно свързани. Благодаря, благодаря. Ще дам думата на моя колега председател Дома Гой Милошевич. Той ще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 Отеглянето на САЩ от Парижското споразумение за изменението на климата поражда безпокойство, което бих искал да споделя с вас. Става дума за проблеми за намаляване на конкурентоспособността на ам, европейските предприятия, нарасне тяхната себестойност, понеже други производители по света не са обвързани от строгите ангажименти, които пое Европейския съюз по Парижското споразумение. И е, значи нуждаем се от е, е, интелигентни, разумни капиталовложения, е, е, за да осигурим по-нататъчното оцеляване и благосъстояние на европейската економика и на нашите съграждани. Е, цената е висока, е, предвид високите екологични стандарти, но е, това не може да бъде за, за сметка оцеляването на европейските търговски дружества. Не можем да позволим други отвъд пределите на Европа да се възползват от изкуствено ниската си себестойност. Трябва да държим сметка също така за социалните аспекти на Зеления пакт и страна по страна да видим дали онова, което става и ще ставате първа е справедливо, е, дали няма да доведе до маргинализация, до, до социална изолация и други отрицателни последици. Държавите членки като цяло, всички те следва да са в състояние е, да се справят с новите предизвикателства. Зеленият пакт е значителен акт на промяна, и трябва да се обърнем с лице към проблемите е, на, на бизнеса и на гражданите, за да ги привлечем на своя страна. Как, как ще се справим с конкурентоспособността на практика в световен мащаб? Това е въпросът. Благодаря. Люксембург, господин Морак има думата. Благодаря, господин председател. Е, е, благодаря на докладчиците за това, че заявиха една енергична, е, действена позиция, основана на една, едни и същи констатации. Е, но моят е, въпрос е свързан с това. Преди няколко месеца Люксембургски финансови институти, Европейската инвестиционна банка а, ме, ме наведоха на, на едно сериозно несъответствие. Тук се говори едно, а, а, а в национален мащаб се говори друго. Е, и не се споделя неотложния характер е, на действията, които се предвиждат тук. Кара се по-старому. И някакси не се осъзнава че е нужно да се промени начина на мислене и работа. Вие, господин Карни, говорихте за е, режим на оповестяване е, като част от финансовото оповестяване на търговските дружества във връзка с изменението на климата. Този режим не е известен у нас. И, и бихте ли могли да ми вдъхнете увереност, господин Карни? вашите е, е, любими централни банкери. Ние не смятате ли, че сред тях има е, климатични скептици? Убедени ли са всички в неотложността на мерките за преодоляване изменението на климата? И фактически е, голяма част от населението, общественото мнение е, желае е, нещата да започват отгоре надолу, да се наложат промените, но подкрепа сякаш няма. Е, в край на краищата ние, които сме за промените, би следвало да, да се окажем по-силни от съпротивата, на която се натъкваме. Господин Михале Малто. Eh, Благодаря, господин председател. Съветът е, е, ще заседава е, утре относно финансирането на европейските програми през следващите 7 години. И трябва да бъдат зачетени потребностите на всяка държава членка. Е, да видим дали обаче националните интереси няма да влязат в противоречие с интересите на Съюза като цяло. Е, и що се отнася до изменението на климата, никой не бива да бъде е, изоставен. Всички трябва да вървят в крак и многообразието би следвало да се окаже в полза на един гъвкав механизъм, за разлика от склонността обикновено да се възприемат твърди закостенели решения. А, действително, тук се каза и има е тая тенденция всеки, всеки да мисли за себе си. А, и не бива при това да, да се забравя, че малките държави членки е, имат своята специфика и биха били засегнати е, особено и по особен начин. Малта, страната от която съм, е крайно уязвима Наясно сме, че е, екстремните е, метеорологични условия е, ще задълбочат вече съществуващите проблеми. Много са държавите членки с ограничени економически възможности. И въвеждането на альтернативни енергоисточници може да задълбочи изоставането на някои държави. Знае, нуждаем се от лидери, да, нуждаем се от активна е, позиция, с отчитане обаче на националната специфика. Европа е един континент, наистина, едно, Европа е една, но не е еднаква навсякъде. Зеленият пакт е нещо изключително важно, да, наистина, но той трябва да има своето е, социално справедливо измерение. Климатичните предизвикателства са катализатор е, за, за промяна на, на живота, промяна на мисленето. Благодаря. Госпожа Крето от Румъния има думата. Е, благодаря, господин председател. And wise But we have to avoid any kind of Нашите цели са амбициозни, големи, но следва да се предпазваме от практически грешки. Е, Зеленият пакт не е някакво рекламно дружество за, в подкрепа на, на екологосъобразната економика срещу всички останали. Е, нужни са дълбоки промени. Е, Зеленият пакт е нещо повече от добри намерения. Е, в е, Централна и Източна Европа е, нашите съграждани все още не са забравили и все още страдат от белезите на един крайно болезнен преход от централно планирана към пазарна економика. В Румъния, от страна от която съм, по време на прехода между 4 и 5 милиона мои съграждани напуснаха родината си в търсене на припитание в резултат от последствието от прехода. Неолибералният начин на глобализация хармонизация засяга интересите на, на хората навсякъде. И като вземем британския изход, жълтите жилетки и общо растящото неравенство, са, са все свързани с това, че реформата е, е, е неблагоприятна за мнозинството, ако е, удовлетворява интересите на мълцинството. Не можем да налагаме е, е, е, своите решения още повече е, с един европейски бюджет, който едва достига 1% от брутния национален доход на държавите членки. Е, ние, Европейският парламент, следва е, да, да наложи своята е, воля Впрочем, а, а, ние настоявахме и за увеличаването на бюджета и, и за изключването на капиталовложенията в екологосъобразни проекти от а, калкулацията на, на националните бюджетни дефицити. Не ни слушат, обаче. А, а, нали, и, и не е кой знае какво да се бие в гърдите, че сме първи, когато всички останали са тръгнали в обратната посока. Госпожа Кристо от Босна и Херцеговина. Благодаря, господин председател, колеги, госпожи и господа. Е, е, парламентарната е, асамблея, парламентът на Босна и Херцеговина ви приветстват в мое лице екстремните метеорологични условия, е, е, неконтролируемите горски пожари и наводнения е, засягат вече милиони и милиони хора по света. Промените явно са необратими, засягат цели екосистеми. И всичко това отрицателно влияе върху и економическия растеж. Е, през май 2014 година е, е, Босна и Херцеговина също пострада от бедствени наводнения. И, и ние изпитахме на гъба си последиците върху економиката. Така че според мен е изключително важно да се стремим към постигането на договорностите от Париж и Босна и Херцеговина е страна по това споразумение и привърженик на а, радикалните действия. От гледна точка на законодателя, според нас е, е от приоритетно значение да се интензифицира работата за нормативна уредба е, за задължителни действия за опазване на околната среда. Що се нася до бюджетната политика, е, повече средства следва да се влагат в индустриалното новаторство, чистите технологии, възобновяемите енергоистичници, залесяването, и готовността за е, борба с горските пожари. Единачно решити, стога сви скупа морамо приступити проведби заедничких ciljeva. Климатичните промени не са по силите на която и да било отделно взета страна. Ние трябва да формулираме общи цели и да обединим усилията си. Имайки предвид, че е, е, природата няма граници. Благодаря. Господин Суд от Естония има думата. and uh, I enjoy that it's lively and we have very diverse set of views. I... Благодаря, господин председател. Много, много интересен, оживен, разнообразен дебат. И тук, според мен, главният въпрос е не дали да извършим прехода, как да го направим, как да го управляваме този преход, какво всеки от нас би могъл да направи. И за Естония Разбира се, въпросът е сериозно предизвикателство. Да, пари са нужни, но вече се каза от Европейската инвестиционна банка, от Фонда за справедлив преход и, и прочее. Има средства, кредитните лихви са ниски, на лице е и търсене, т.е. потребителски интерес. И според мен всичко това представя възможности. Възможности за научно-изследователска, развойна и иноваторска работа. И ако Европа е лидер в този преход, към климатична неутралност, тя би е, излязла на водещи е, световни позиции. Е, тук става въпрос за нови технологии, за революционни технологии, с които в съчетание с вече постигнатото в научно-техническата област биха ни осигурили един ефикасен преход към екологосъобразност. И колкото повече обръщаме внимание на новаторските аспекти на този екологичен преход, толкова по-конкурентна, конкурентоспособна ще стане Европа в световен мащаб. Е, знаете, е, е, Европейския съюз започва като общност за въглища и стомана. Време е сега той да се превърне в съюз на новите технологии и знания. Благодаря. Госпожа Сикот също от Естония. Благодаря, господин председател. Надявам се е, водещите позиции на Европейския съюз в този въглеродно-неутрален преход е, да се разглеждат, както току-що каза колегата, като възможност, а не като предизвикателство. Особено понеже ние вече разполагаме със средствата е, да насърчаваме научно-изследователската и иноваторската работа. Прехода към кръгова економика а и Европейският съюз е ангажирал а, никой да не а, е, е, носи прекомерно а, е, висока а, тежест в хода на този преход. Преходът да бъде справедлив. Най-вече обаче следва да сме наясно, че Урсула фон дер Лайен, председателката на Европейската комисия, Европейския парламент, Европейската инвестиционната банка не биха могли сами да постигнат въглеродна неутралност. Всеки гражданин, е, е, всяко търговско дружество в ежедневната си работа следва е, да работи в тази посок. Въглеродната неутралност не е нещо абстрактно е, е нещо далечно, нещо, нещо е, към което човек няма отношение. То, е въпрос разбираем, близък до ежедневието на всеки ни. Тук колегата от Финландия говори за необходимостта да се управляват очакванията на пазарите. Зелените инвестиции биха били рентабилни, стига е, да имат своята възвръщаемост, а тя, тя се е, крепи на, на пазарното търсене, на удовлетворените очаквания на нашите съграждани. И тук, тук говорим за економическата и за политическата легитимност на прехода. И а, и националните парламенти, и Европейският парламент, според мен, имат роля е, за популяризирането, за, за разпространяването на знания е, за тази нова политика. Е, да управляваме очакванията на своите съграждани е от решаващо значение за постигането на основателно амбициозните цели, които си поставя Европейския съюз. Благодаря. Господин Гарвали от Италия, имате думата. Благодаря, господин председател. Няма съмнение, че трябва да променим модела на развитие, но все пак да се запази развитието. Ние се намираме в труден период, който започна преди кризата в Китай. Трябва да сме много внимателни. Всичко е чудесно, но да не допуснем риск от балон. Нека да имаме добра амбиция, но, крака, но, но да останем с но да запазим реалистичния си поглед върху нещата, за да не пострадат предприятията. Два въпроса. Каква е ролята, която ще играе метан газа? Защо... Всичко е чудесно, но ни трябва време. В, моменту, в момента има парадоксални ефекти. Градове, които затварят а, улиците си а, за автомобили, а, е, с, работещи на дизел и е, даже на Евро 6. На второ място селското стопанство. Кой е, обработва земята? Кой е, се грижи за водите, за горите ми? Това са нашите фермери и рибари, така че не можем да съкръщаваме средства от е, селското стопанство. Защото ако съкратим там, ще съкратим средства и за околната среда. Благодаря и а, благодаря ви за възможността да обобщя. О, не, извинявайте, има още двама желаящи да се изкажат от колегите. Първо ще отидем до Норвегия. Госпожа Агненштайн има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. и Благодаря ви за отправената покана към Норвежкия парламент да се включим в тази парламентарна седмица. Ние с голям интерес следим работата по зеления курс или зеления пакт, който е особено амбициозен и съдържа много предложения, които пряко или косвено биха били от значение за Норвегия. А, Норвегия вече е една ниско емисионна економика, а, а, макар и току-що нашето правителство да се ангажира а, да намали още емисиите с, с 52-55% към 2030 година. По-късно тази година правителството на Норвегия ще внесе план за действие в парламента за тази цел националните показатели са обвързани с зелената сделка, зеления курс на Европейския парламент. А това те първа ще се разисква, разбира се, и то доста оживено в нашия парламент. Що се отнася до справедливия преход, бих искал да подчертая, че ние наистина се стремим да намалим въглеродните емисии, но не и економическия растеж и благосостоянието на своите съграждани. И не на последно място, господин Вари от Унгария. Благодаря. köszöntöm Önöket, én Magyarországon a Költségvetés Bizottság elnökeként dolgozom, de most nem pénzügyi oldalról szeretném. Благодаря, аз съм председател на бюджетна комисия в унгарския парламент и бих искал да подходя от економическа гледна точка, като започна с един пример. Разбира се, е, приветстваме постигнатите договорености е, и Зеления пакт, е, особено ако той ще се опира на 50 на нюанса на зеленото. Ние сме удовлетворени наистина от, от тези нови идеи. Ясно е, че се нуждаем от нови модели на, на економически живот. И, и е, вече наистина в този контекст възниква въпроса заетост или планетът. В Австралия, например, индийски бизнесмен те първа разработва най-голямата въгледобивна мина с участието на Сименс, обаче имаше обществени протести, да, но наистина възниква въпроса за това. Изгодата, заетостта от една страна или планетата от друга. Е, това е дилемата и, и тя далеч не е решена. Благодаря. Благодаря и позволете ми е, на края на този кръг изказвания да, да кажа няколко думи по темата. Е, ние всички сме загрижени за планетата, за състоянието, в което ще я оставим на своите деца. И предвид вече е, сериозните климатични сътресения по света, е, предвид е, миграционните процеси, които се пораждат от климатичните промени и, и, и настъпващите социално-економически промени съответно. Европейския съюз има уникалната отговорност и възможност да бъде глобален лидер лидер е, в предлагането на, на най-напредничави новаторски технологични решения. А, тук а, е, е, никой днес на практика не се изказа партийно-политически. Въпросът не принадлежи нито на зелените партии, нито на левите партии. Е, той е въпрос надпартиен. Аз съм консерватор, е, но, но съм също толкова загрижен за бъдещето на своите деца и внуци. И не само на своите. Но аз, аз бих искал те в нашата част от света да, да живеят с 4 сезона, например, а не да четат за тях само от книжките. Но сами не бихме могли. И нуждаем се от своите съюзници. И нуждаем се от САЩ, нуждаем се от, от Китай, Индия, Русия. А да си лидер означава а, е, да а, е, заслужиш доверието в себе си, в своите думи, с дела и е, финансови средства. Не можем обаче е, да жертваме конкурентоспособността на Съюза е, в интерес на благородни цели. Не можем да допуснем само нашите граждани и нашите малки и средни предприятия да заплатят цената на прехода. Да, да бъдем глобален лидер, но да се опрем на своите глобални партньори, да бъдем трезви, да проявим мъдрост. Значи, нека всички заедно погледнем тези въпроси, европейски и националните парламенти, и да се опрем на своите политически съюзници и приятели по света. Благодаря. Връщам сега председателската штафета на колегата. Благодаря. Бих искал да дам възможност на всички от нашите госторатори да, да отговорят на прозвучалите изказвания. А, мисля тук главният въпрос, който се съдържаше във всички изказвания е можем ли и едното и другото? А, а, можем ли да удовлетворим обществените очаквания, да запазим благосъстоянието, да, да, да опазим планетата? А, и фактически днешната политика, така, такава каквато я знаем? Отговаря ли тя на очакванията на днешния ден? Не знам дали нашите гости ще могат да отговорят на този въпрос, но той звучи. А, готовност да, има. Дали сме способни обаче, е, не съм сигурна. Е, и, и тук е, събрали се в тази зала е, национални европейски парламентаристи, би трябвало да, да потърсим отговори на тези въпроси. Да видим сега, госпожо Наваро. В новата ни политика за кредитиране на енергетиката, ние не предвиждаме финансиране на проекти за природен газ от 2021 година. Усилията ни трябва да бъдат насочени към онези енергийни проекти, които отговарят на целите за декарбонизация. Газът играе важна роля в енергийния преход, но в краткосрочен план, но в дългосрочен план е, ние трябва да подпомагаме унези енергийни проекти, които са насочени към декарбонизация. Е, и в заключение Европейската инвестиционна банка се ръководи от политика, но ние също така следваме политика зададена от вас, например. Вярно е, че задачата ни няма да е лесна и тя ще бъде свързана с цена, но в дългосрочен план тя е необходима в интерес на планетата и обществото. Господин Райдер. Благодаря, госпожо председател. Много интересна дискусия. Е, в посредата на дискусията е, се настроих много оптимистично. Не бива да приключваме с, в, в, с песимистичен тон. Аз мисля, че Европа е тръгнала по правилен път. Нивото на амбиция е осъществимо и реалистично. Не смятам, че е, трябва да се подаваме на мисли, свързани с това кое да, из, между кое да изберем работни места или защита на планетата. Преходът е безпредседентен преходът няма да е лесен. Чухме от румънския колега, усилията ще са огромни. Този преход има две характеристики. От една страна, той беше предприят под принуда, принуда идваща от самата природа. Второ, преходът върви ръка за ръка с други видове преход в нашите общества. Демографски преход, цифров преход. Много е привлекателно да преминеш от общност на въглища и стомана към, общност на, към цифрова общност – всъщност това няма да, ни, няма да направи живота ни по-труден, а ще, ще го улесни. Глобалната гледна точка е свързана и с Съединените щати и всички останали, които не приемат тази тази, този ангажимент. Както беше казано, трябва да привлечем САЩ на маста за преговори. Само, че има и друга част на света, която иска Европа да му помогне за да осъществи своя преход. Има страни, които са в по-малка степен способни да посрещнат това предизвикателство. Не само извън Европейския съюз, но и вътре в Европейския съюз и те не бива да бъдат пренебрегвани в този важен разговор. Господин Карни, благодаря. Три коментара. Първо беше зададен конкретен въпрос за системата за, разкри... за оповестяване на информация. Фирмите знаят какво означава това. Всяка голяма фирма в Европейския съюз и в света знае какво представлява. Повече от хиляда са я възприели. Аз спомена големите банки и застрахователни дружества. Нека да ви кажа какво не е това не е нещо, което се налага на малките частни фирми. Тази система обхваща поредица от процеси. тази година ще решим кои елементи да възприемем с инициативата за разкриване на нефинансова информация. Но всъщност това е отговорът, който фирмите дават сами за себе си. Как, какво правят, как участват в прехода към нулеви емисии. По въпроса за централните банки има 50 централни банки, включват две трети от глобалните емисии и сега ние търсим начини за управление на риска, най-големия риск за финансовата система е забавено и внезапно приспособяване. Това, че е факта, е, това, че Европа предприе мерки, означава, че този риск намалява. Има възможност и тази економическа възможност е, трябва да се съпостави с реалната цена на непредприемане на мерки или късното предприемане на мерки. Въпросът за Съединените щати и неучастието им е важен. Трябва да си зададем въпроса, смятаме ли, че Съединените щати ще останат винаги в страни от тези усилия или пък в в Съединените щати винаги ли ще затварят очите си пред тези рискови възможности? Аз мисля, че не. новостите идват от Европа, не само заради стандартите, които се задават в Европа за фирмите в Европа и в цял свят, но е, начинът по който Европа мисли за това кой сектор, кой индустриален сектор, беше зададен въпрос за метана от колега от Италия. Аз си мислих, че акцента в Италия би трябвало да бъде повече върху водорода за индустрията в Италия и е, Европа като цяло е, и възможностите свързани с улавяне и съхранение на водород и други технологии, в които Европа има е, водеща роля. Съединените щати може би ще последват примера. Не бих подценил мащаба не само на експортните възможности, но и на вътрешните. И накрая Искам да, спра, да приключа с въпроса за растежа и политиката. Растежа няма да растеж, ако не е устойчив. Е, научихме това по време на финансовата криза. Трябваше е, да, мине, да минат 10 години преди да излезем от дупката, която си бяхме изкопали. Както каза естонския колега, ние трябва не само да обясняваме този процес, но да направим така, че и местното ниво да го, разборе, да го разбере и да убедим отделният гражданин да възприеме тези идеи и това е всъщност политическото предизвикателство. Да, има план, този план трябва да е реалистичен, той трябва да включва мерки, но той трябва да се превърне в осезаеми мерки, които хората да възприемат и да са доволни, че са част от решението. Парламентаристите ни гледат, но една като имаме предвид, че тук идват групи ученици, не можем да не очакваме, че те е, ще изискват от нас. Благодаря за тези изказвания. Да, гледах и аз към трибуната и е, е, се радваме на присъствието на млади хора, защото те са бъдещето. Има ли някой, който да държи да зададе въпрос? Ако не, ще трябва да ме изслушате в продължение на около минута. Бяха направени важни наблюдения. Знаем какво трябва да, го, да направим, но да го направиш е по-трудно, отколкото да го кажеш. Аз съм от Ирландия. В моята страна в миналото се използваха торфени полета за енергия и ние си мислихме, че вършим нещо хубаво, докато не открихме проблемите. И сега ще сложим край на това. И така, както каза Майк Карни, местното ниво е много важно, защото без участието и ангажираността на местното ниво ще избухнат протести, които ще забавят процеса и в политическото пространство и с съпредседателя ние си говорихме на тази тема. Трябва да видим как функционира политиката в тази нова динамика, защото ние функционираме възоснова на един политически цикъл от няколко години. Но тук говорим за въпроси, чието решение се осъществява в дългосрочен план и дългосрочните мерки не са лесни, ако настоящето и краткосрочните мерки са особено болезнени. Понякога аз бих предпочела да съм председател на Централна банка, защото може би тази дейност е по-лесна. Но в политиката имаме повече фрагментарност. Хората гласуват за различни партии, които след това се опитват да намерят консенсус – и в такава една ситуация никой не печели, но никой не губи. Това е разговор, е, който ще се води по друг повод. Темата е близка до сърцето ми. Селското стопанство се нуждаят от преход. Но знам, че тази е, група в обществото се чувства под натиск. Те смятат, е, че ние сме против тях, а всъщност ние трябва да ги спечелим на своя страна. Е, необходимо е да обединим унези, които са в комисията по околна среда и селско стопанство. Самостоятелно нищо няма да постигнем. Полският е, колега е, направи няколко важни коментара. За мен този разговор беше много важен, защото моят в моя ресор като първи заместник председател е диалога с националните парламенти. Винаги трябва да полагаме повече усилия. Днес успяхме да обменим идеи за въпрос, който е от централно значение за всички нас, независимо от политическата партия, към която принадлежим. Това, което ни обединява е обща политическа цел и обща политическа посока. Много се радвам, че че тук е комисаря. Искам да видя къде ще седне. Той може би до господин Карни. Давам думата на господин Домбровски, изпълнителен заместник председател на Европейската комисия, който ще говори за планът за устойчиви инвестиции в Европа. Чувам, че ораторите си тръгват. Ако трябва да си тръгнете, моля, направете го. Но сега каним комисаря Домбровски. Благодарности към ораторите. Благодаря. Направихме кратка пауза, за да си направим снимка, за да останем за вечността. Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук. Говорихме много за това какво да правим с измененията в климата, тъй като ситуацията в различните държави членки е много различна. Давам ви думата за презентацията ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми евродепутати, уважаеми депутати от националните парламенти. Преди месец представих пред Европейския парламент така наречения инвестиционен стълб на Европейския зелен пакт. Радвам се, че отново съм тук. Този път се обръщам към депутати от националните парламенти. Днес измененията в климата като че ли тревожат най-много хората. Вие сте избранните представители на народите и вие демонстрирате какви са тревогите на хората. Те вече са основен приоритет за политиците. Всички ще играете водеща роля, за да се изпълнят очакванията на хората. С всяка изминала година става ясно, че измененията в климата наистина са факт и че имаме едно спешно положение. Преди месец Световната организация по метеорология потвърди, че 2019 година е била втората най-топла година в историята. През декември пък учените казаха, че Гренландия губи от леда си 7 пъти по-бързо, отколкото през 90-те години. Тенденцията продължава и тази година. Отбелязахме най-топлия януари в историята, според Националната администрация за океаните и атмосферата. Тази организация Антарктика миналата седмица регистрира температура от над 20 градуса Целзий за първи път. Мога да продължа с примерите. Съответно, виждате, проблема не може да бъде игнориран. Трябва да действаме и то бързо. Ето защо борбата с измененията в климата е и в нашия дневен ред и е приоритет за нас за едните 5 години. Зеления пак демонстрира нашата решимост и отдаденост на идеята да станем климатично неутрални до 2050 година. Това ще бъде включено като цел в първия европейски климатичен закон. Тази промяна ще изисква изключително големи промени, ще има нужда от модернизация и то масова, ще има нужда от преструктуриране и индустриална промяна във всички държави. Трябва да изградим нисковъглеродни альтернативи, за да заменим традиционните технологии. Трябва да имаме де-факто нулева въглеродна економика. Това няма да е ефтино. За да изпълним целите за 2300 година в областта на климата и енергетиката, ще имаме нужда от 260 милиарда годишно. Ще имаме нужда от още повече пари, за да финансираме прословутия зелен преход. Въпреки всичко, цената на това да не направим нищо ще бъде много по-висока. За да стане зеления пакт, действително ще имаме нужда от солиден план за финансирането. Защо създадохме плана за инвестиции по зеления пакт? Нашата стратегическа визия за това как да се генерират устойчиви инвестиции през идното десетилетие. Устойчивостта е в сърцевината на нашите инвестиции, на това как инвестираме. Ще имаме нужда от нови политически инициативи и ще имаме нужда от използване на съществуващите инструменти. Ще трябва да сменим начина си на мислене. С ваша подкрепа европейски националните парламенти могат да изпратят ясен сигнал към всички, че имаме нужда от това да мислим по един екологичен начин, когато инвестираме. Инвестиционният план ще ни даде възможност наистина да демонстрираме финансовата си мощ, като генерира 1 трилион в продължение на едно десетилетие, за да се финансират устойчивите проекти в Европейския съюз. Следващия европейски бюджет ще даде пример в това отношение. Ще отделим минимум 25% за климатични действия в рамките на един 10 годишен период сумата ще възлезе на 503 милиарда. Това е дял, който до сега не е наблюдаван в европейската история. Ще дадем възможност за отключване на още 114 милиарда под формата на национално съфинансиране за климатични проекти. Нашата инвестиционна програма InvestS ще постави още по-голям акцент върху устойчивостта. Тя ще генерира 279 милиарда под формата на публични и частни средства за климатични и екологични инвестиции между 2021 и 2030 година подобни инвестиции, подобни гаранции ще дадат възможност на Европейската инвестиционна банка и други финансови институции да инвестират повече в високо рискови устойчиви проекти. Това пък ще привлече частни инвеститори. Наред с европейския бюджет ще използваме и възможността за иновации и модернизиране на схемата за търговия с емисии. Уважаеми депутати, Европа е пред, може би, най-важната трансформация на века. Тя ще проработи само ако е справедлива за всички. Ето защо имаме и предложението за механизма за справедлив преход. Целта му е да осигури минимум 100 милиарда в рамките на дългосрочния бюджет на Европейския съюз. Ще поставим акцента върху регионите и върху хората в най-необлагодетелствените райони, тези, които, например, е, работят в региони, които разчитат много на въглерода. Искаме да подкрепим економическата диверсификация, създаването на работни места, да подсилим, да променим уменията на хората, за да можете да се интегрират на трудовите пазари. Всички държави членки ще имат достъп до това финансиране и то ще бъде използван най-вече в районите, където социо-економическото въздействие на промяната ще е най-голямо. Различните територии, проекти и инициативи, които ще могат да бъдат финансирани по този механизъм, ще бъдат уточнени в разговори между комисията и всяка една държава членка. Механизма за справедлив преход е много повече от пари и умения. Той е, е механизъм, който представлява нашето обещание за солидарност и справедливост и аз вярвам, че можем да разчитаме на вашата подкрепа. Ще работим с всички заинтересовани страни, местните власти, социалните партньори. Що се отнася до финансирането, публичното финансиране няма как да покрие всички разходи, затова ще разчитаме на частния сектор. Публичното финансиране ще зададе посоката на действие, но частният сектор ще зададе мащаба финансовия сектор има активи за повече от 100 трилиона и тези активи могат да бъдат финансирани за екологични проекти. Финансовите институции, банките, застрахователите, пенсионните фондове, инвестиционните фондове имат нужда от точните инструменти, за да определят какво точно е зелено и екологосъобразно. Благодарение на нашата система за класификация или таксономията, за тях това ще е по-лесно. Ние се договорихме относно така наречената таксономия, относно ключовите принципи и аз се радвам, че компаниите и пазарите вече използват нашата работа по тази система, за да тестват почвата. След като приключим, таксономията ще бъде основата за така наречения стандарт за зелени облигации на Европейския съюз и така наречения екоетикет за Европейския съюз за продукти за инвестиране на дребно. По-късно ще представя и стратегията за устойчиво финансиране, която ще включва промяна и в директивата за нефинансовата отчетност. Това е важно, тъй като компаниите трябва да имат достатъчно добра и адекватна информация относно, относно устойчивостта на своите дейности. Много е важно да има ясни стандарти за отчетност, затова комисията ще подкрепи процес за развиване на европейски стандарти за нефинансова отчетност. Ще имаме стандарти и етикети за това какво представляват устойчивите продукти. Уважаеми депутати, едно е да се наберат необходимите средства, друго е да се определи точната политика и регулаторна след, след, среда. Затова е много важно да покажем на инвеститорите, какво точно представлява устойчивото инвестиране и да породим и промени в поведението на компаниите и домакинствата. Предлагаме за тази цел правила относно зелените обществени поръчки. До 2021 година ще променим правилата за държавна помощ, за да се отрезат целите на зеления пакт. За публичния сектор ще наблюдаваме практиките на зелено бюджетиране. И за първи път в европейския семестър ще инвестираме е, ще интегрираме по-скоро устойчивостта в отчетите по държави. Надявам се, че ви представих общо взето какви са нашите цели. Надявам се, че разбирате какви са нашите приоритети, именно да защитим околната среда, да увеличим инвестициите и да дадем на хората по-добър живот. Колкото повече средства, финансови потоци привлечем, толкова повече работни места и расте ще имаме. И по този начин ще защитим и планетата. Благодаря ви за вниманието и за подкрепата, що се отнася до борбата с измененията в климата. Благодаря господин Домбровски за това, че дойдохте и ни представихте изключително подробно каква е инвестиционната стратегия на комисията. Сега ще дам думата на господин Михал Бах от Бундестага, който иска да ни представи една покана. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, благодаря за това, че ми дадохте думата. Уважаеми колеги, бих желал да се възползвам от възможността и от името на цялата делегация на германския Бундестаг да ви поканя на една конференция по темата в Берлин – Конференцията ще се проведе на 12 и 13 октомври тази година в сградата на германския парламент Райхстага. По-настоящем разработваме атрактивна програма, ще обсъждаме атрактивни теми, ще поканим интересни оратори. Надяваме се, че госпожа фон дер Лайен, председателката на комисията, ще присъства. Надяваме се, че ще имаме ползотворни разговори с всички вас. Очакваме ви в Берлин да дойдете в цветущо здраве, в добро настроение. Още веднъж добре дошли в Берлин през октомври. Благодаря ви за тази покана. Записвам си я. Надявам се, че и всички ще си я запишат. Много ефективно работихме. Съответно, ще можем да си дадем кратка почивка. В 12.20 тук ще дойде председателя с Соли, за да си направим обща снимка. Затова моля всички да се върнат в залата в 12.20 за общата ни снимка. След това ще обядваме. Благодаря ви за участието. Наистина дискусията беше изключително ползотворна. Сега обявявам пауза.